Before... И така, преди да пристъпим към гласуване, едно съобщение. Само искам да ви припомня, че според едно предишно решение, крайният срок за подаване на изменения по проекто процедурата за АКА допълнителния протокол към споразумението между Израел и Европейския съюз. е свързано и с решението на АФЕТ. Там няма промяна. Знаем, че АФЕТ ще гласува на 9 юни. И като вземем предвид, че 9 и 10 през събота и неделя. И това означава, че измененията трябва да се подадат до 6 часа вечерта на 11 юни. И сега след това съобщение, нека направо да преминем към гласуването на проекто резолюцията, проекто предложението за резолюция, внесено от докладчиците Марио Давид и Бернт Ланге по търговското споразумение от една страна между Европейския съюз и от друга страна Колумбия и Перу. Това не е самото споразумение, нито пък регламента за предпазните клаузи. Това е предложение за резолюция, съвместно внесено от двамата докладчици по процедурата за даване на одобрение и по регламента за предпазните клаузи. И не на последно място искам да спомена, че са подадени 33 изменения към тази проекторезолюция. И с тези думи Извинявайте, че ви притеснявам, господин председател, но съм си забравил картата. И ако може аз да гласувам с дигане на ръка. Я не клава. И господин Жадо. Ой.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 Благодаря. Не разбрах много добре това, което казахте за споразумението АК. Мисля, струва ми се, че обсъдихме по време на среща на координаторите. Общата позиция беше да вървим към устен въпрос в пленарна зала. Да се опитаме да изясним правният аспект. Това беше позицията на координаторите. Сега обявихте изменение и гласуване. Извинявайте, може би не съм разбрал. Струва ми се, че сутринта се разбрахме за нещо, което не съответства на това, което сега обявихте. Не. Аз повдигнах този въпрос, но нямаше подкрепа. Говори се извън микрофон. Освен консерваторите, всички групи подкрепиха препоръката на секретарията. Значи аз греша. Така ли е? Според останалите координатори, е дали това е правилното тълкование? И ами, така такъв случай, извинявайте. Аз съм бил грешка, съжалявам, казва председателят. Добре, в такъв случай отлагаме още крайния срок. И ще достигнем до новия график. Ще ви бъде представен на следващото заседание на координаторите. Добре, извинявайте и благодаря. И сега минаваме към гласуването. Could we check just to see whether... Uh, дали само можем да проверим дали отговаря от гласовете на броя на представителите на всички политически групи, начало на гласуването. Please, all of, all, all of you should uh, press. Да, всички вие трябва да си изберете там някой бутон и да го натиснете, без значение кой. Plus one EPP. Okay. Добре, да. Системата работи, като включваме а, и гласа на Залевски. И така изменение 31. Разделно гласуване. Първата част. Кой е за? Против. Приема се. Втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се проверка. Втората част. Начало на гласуването. Начало. И край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 32. За против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 то разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, отхвърля се втората част за, против, въздържали се, приява се. Изменение 35 отново разделно гласуване по първата част за против, въздържали се, отхвърля се втората част за против, въздържали се, отхвърля се третата част за против, въздържали се. Нека да проверим резултата, не съм сигурен. По третата част, начало на гласуването. Is... И край на гласуването. А, тук е ясно. Приема се категорично. Изменение 36-то, отново разделно гласуване, три части. Първата част за... А, извинявайте, това отпада. 38 мо изменение за... 38 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 441 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43-44 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Не видях как гласува НП. Втората част, нека да проверим. По втората част. Изменение 50, втората част, начало на гласуването. И край на гласуването. Приема се. Явно не съм преброил НП както трябва. Третата част за против въздържали се, отхвърля се. 53-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-во за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-то за. Да, Шол, господин Шолц. Да, въпреки, че е отхвърлено, искам да информирам всички, че с параграф 10 нито един от гражданите, който се включва, не е отразен както трябва. И искам да кажа, че и в Страсбург обсъдихме това в пленарна зала. Имаше представители на профсъюзите. Дори и в този случай това означава, че има Всъщност, искам да кажа, че продължава тази ситуация с убийствата на профсъюзните представители, но така или иначе вашето изменение обрачено, господин Шуц. 56-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно трето за, против, въздържали се, приема се. 59-то и 60-то. 59-то и 60-то за, против. Въздържали се, отхвърля се. 61-во разделно гласуване по първата част. За, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно четвърто за, Против въздържали се. Приема се. Да, Давид. Марио Давид. Благодаря, господин председател. И ораторът загубва микрофона си. Ако може да се включи микрофона. Устно изменение ли внасяте? Да, устно изменение, наистина. Както знаете, в предпоследния параграф ние искаме от Европейската комисия да започне веднага да помага на Колумбия и Перу. И се чудя дали да не кажем, призовава Европейската комисия да е готова да подпомага, защото ако никой не, не поиска от тях някаква помощ, тогава какво? Според мен има повече смисъл да се формулира по този начин. Говорим за компромиса по 14 параграф. Бернт Ланге, дали вие приемате моето предложение. Тоест, комисията да е готова да подпомага. No, no, Не искам да се промени компромисното изменение. Призовава Европейската комисия да е готова да помага на Колумбия и Перу. Председателят говори без микрофон. Има ли някакво възражение срещу устното изменение? Добре, внесено устно изменение. Компромисно изменение четвърто, такова каквото е за, против, въздържали се, приема се. 62 отпада. 64-то. Втората част. Първата част отпада, по втората част за. Против въздържали се, приема се. Третата част за, против, въздържали се, приема се. Четвърта част за, против, въздържали се, отхвърля се. Пета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Шеста част за, против, въздържали се, отхвърля се. Седма част за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим по седмата част. Начало на гласуването. По седмата част. Начало на гласуването. And the vote is closed. И край на гласуването. И се отхвърля. Изменение 65 отпада. 68 изменение за против, въздържали се, приема се. 70-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 71-во, разделно гласуване по първата част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част, за, против, да проверим по втората част. Проверка. Връщаме се на втората част. Начало на гласуването. The vote is closed. И край на гласуването и наистина беше отхвърлено. Третата част за, против, въздържали се, не, пак не видях НП как гласува. Да повторим гласуването. Третата част за, против, въз... въздържали се, приема се. 69-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 72-ро за, против, въздържали се, приема се. 73-то за, против, въздържали се. Нека да проверим. 73-то начало на гласуването. 73. 73-то. Край на гласуването. Приема се. 74-то. Отпада. 75-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75. 76-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77 и 78 за, против, въздържали се, приема се. 79 и 80 не, не. 79 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против въздържали се, отхвърля се. 83 за, против въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против въздържали се, отхвърля се. Пето за, против въздържали се, приема се. Седмо за, 6. Е, шесто, шесто за, против въздържали се, Отхвърля се. Седмо. Седмо и осмо. Седмо и осмо. Пева. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето. Разделно гласува. Не. Не. Устно изменение от Бернт Ланге към изменение десето. Ето го тук е включено изменението. Вместо would да се чете could. Някакво възражение срещу това устно изменение няма. Нека да гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверка по десето. Начало на гласуването. И край на гласуването. И се приема. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13. Първата част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 и 15, ако не греша. За, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 18 начало. И край на гласуването. Отхвърля се. И така стигаме до 21, така ли? 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно първо за, против, въздържали се, приема се. Компромисно второ за, против въздържали се, приема се. 27 за, 27 и 28 всъщност е за, против въздържали се, отхвърля се. 29 за, против въздържали се, отхвърля се. 30 още едно устно изменение, което е включено от Барнт Ланге. Някакви възражения срещу устното изменение? Няма. Добре да гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 300 изменения, устно изменение, начало на гласуването. И край на гласуването. И се отхвърля. Amendment uh, първо изменение към съображението от преамбюла. Коза, е против, въздържали се, приема се. Второ изменение, за, против, въздържали се, приема се. И трето изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. И накрая гласуваме по целия документ. Начало на електронното гласуване. И край на гласуването. Приема се с 20 гласа за, 4 против, всъщност 21 гласа за, 4 против и 3 въздържали се. Поздравления за двамата докладчици.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 have stakeholders. Shall I ask you, those who are leaving the room, to... Моля онези, които напускат залата, да го направят колкото може по-бързо и тихо. Не ми е приятно да използвам председателския чук. Но сега се налага да го направя и да ви призова към тишина. Четиринайста точка. Присъединяване на Европейския съюз към Международния консултативен комитет по помука. Една от няколкото международни организации а, за стоки. Провеждаме първа среща с заинтересованите лица. Докладчик е госпожа Москардини, тя не е тук. На нейно място е Даниел Каспари, координаторът на НП. Даниел, имаш думата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 много държи лично да си представя докладите, но може би сте чули, че в Северна, Ирланд... в Северна Италия тази сутрин имаше още едно сериозно земетресение и затова госпожа Маскрадини не можа да дойде тук. Госпожа Маскардини вижда много положителни елементи в присъединяването към този орган. Естествено, трябва да се плаща и сериозна вноска, но по този начин ще се присъединим към важни производители Судан, Зимбабве, са членове на организацията и по този начин ще участваме в политическия диалог.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 например, финансовите спекулации в, този, в тази област, глобалния пазар на памука, проблемите с колебанието в цените. Това са Има държави членки, които са членове на организацията и тъй като външната търговия е в компетенциите на Европейския съюз, е, изглежда разумно Европейски съюз да присъедини към и как. Госпожа Москардини съжалява, че не е тук, но аз ще отбележа всички коментари и забележки. Благодаря ви. Thank you for the introduction of the issue by our rapporteur. Uh, let's open the е, discussions. Сега да дадем думата на нашите гости, госпожа Ина Груман от Германия и господин Цеверния, председател на Комисията по международно сътрудничество на Сдруженията по памука. Добре дошли. Благодаря ви за това, че дойдохте тук да ни представите предимствата и недостатъците на присъединяването на Европейския съюз към ИКАК. Заповядайте, госпожо Громан. Благодаря, госпожи и господа членове на комисията. Преди да започна това изложение, по дейността на Международния консултивен комитет по помука. Искам да кажа, че не говоря от името на германското правителство, нито от името на правителство, на министерство, а господин Таунсент, от чето име говоря, не можа да дойде тук поради други ангажименти. Той днес ще се явява пред ФАО. Затова ме помоли да направя това е, изложение. Аз съм от работя с международни е, стокови организации и работя в Министерството на економиката. Най-напред е, кратък обзор на международния сектор. Памука се произвежда в около 100 страни и заема 2,5% от обработваемата земя. Също така е сълскостопански продукт, който се търгува активно. Повече от 100 милиона семейни единици работят в производството на памук. Тук включваме и фермерите, и участващите в преработката. Памукът също така осигурява заетост на 1 милион души в леката промишленост. Отглеждането на памука осигурява продоволствена сигурност, спомага и за осигуряване на приходи в развиващия се свят. Смята се, че производство на памук възлиза на 60 милиарда. Социалното и економическо значение на този сектор обясняват и участието на правителствата – през последните години в сектора настъпиха сериозни промени. Производството се увеличи 4 пъти. Стигна до 78 милиона тона. От 50-та година насам производството на памук се увеличава с 2,5% годишно новите технологии, по-широкото използване на съществуващи технологии за памука водят до сериозни промени в производството. Добивът се повиши от 200 кг за хектар през 50-те години до, 7, и, до 750 кг на хектар сега. Биотехнологиите, подобреното напояване, по-доброто използване на торове, пестициди и управление на културите водят не само до по- по-голяма реколта, но и по повишаване на разходите. През 70-80 години средната цена беше 74 за либра. когато се извадят разходите за транспорта и складирането, цената е под, себес, под себестойността. Бързото приемане на биотехнологиите доведе до бързо увеличаване на а, предлагането. То, предлагането се увеличава за сметка на търсенето, което означава, сериозни проблеми за производителите. По редични причини, поради конкуренцията за земя с а, а, семена за биогорива, средната цена на памука се очаква да бъде между 70 цента и 1 долар за либра. Данни от 2009-2010 година говорят, че разходите за производство, производство са 58 цента за либра. Това десетилетие производство ще бъде по-рентабилно в сравнение с предишни периоди. Сега кратък обзор на дейността на Международния консултативен комитет, т.е. Сдружение на 42 правителства на страни, които произвеждат и търгуват с памук. Беше създаден през 1939 година, през 1946 година, 1946 година беше създаден секретарията във Вашингтон. Годишния бюджет е около 2 милиона щатски долара 85% са от правителствени вноски, останалите от такси участие и отчисления от производство. Секрет, в секретариатът работят 11 души, те представляват 10 страни и как публикува документацията си на английски, френски и испански. Също така има месечни резюмета на руски, а и на арабски. Мисията на ИКАК е да помага на правителствата за създаване на солидна економика в областта на сектора, като осигурява информация и насърчава сътрудничеството и, и как предоставя информация по текущи проблеми, по нерешени въпроси обединява страни, които произвеждат памук и търгуват с него и как насърчава процесите на конструктивни промени. Никога не е участвал в определенето на цените, нито пък е участвал в пазарни механизми, обаче предоставя ценна пазарна информация за целия сектор, като оценява ситуацията на пазара и как е много важен източник на информация за международния сектор. Секретариатът дава прогнози за търсенето и предлагането, за цените, търговските данни. Той е основният източник на статистически данни за търсенето. Секретариатът е център за техническа информация. и как има изследователска програма това е годишна програма за обучение за е, производители от развитие развиващи страни. Е, също така е, подпомага регионални технически конференции. Рекордър, специализирано издание в областта на отглеждането на памук, предназначени за всички части на сектора. Секретариатът предоставя информация за всички видове производство на памук, работи активно в усилията за постигане на международен консенсус по стандартите за класификация за промяна на съществуващата система на класификация и стандартизация. Секретариатът помага на развиващите се страни да разработят методи за намаляване на заразата. Сред памука ИК е конструктивен катализатор за насърчаване на отговорни технологии, предоставя информация на страните за премахване на вредното екологично въздействие, свързано с производството на памук. Има експертна група по социалните и економически ефекти на производството на памука. Там са включени експерти в различни аспекти на производство на памука. Те събират обективна информация за дейностите в сектора, отправят препоръки за усъвършенстване на дейността в взаимодействие с други международни организации. Labor cost components of cotton production energy use efficiency in cotton or pesticides used in major producing countries. All reports are available on the ICAC website at www.icac.org. The ICAC is ИКАК е международен стоков орган за памука. След създаването на фонда през 90-те години бяха внесени 22 проекта на стойност 70 милиона щатски долара. И как провежда годишни пленарни заседания. Те са форум за обсъждане на международни въпроси, имащи отношение към производство на памука, производителите и представителите на държавните органи могат да обсъждат въпроси от взаимен интерес. Няколко примера от неодавнашни заседания е как одобри въпрос свързан с биотехнологията, изпробване на инструментите. Също така мерки, насочени към това производство на памук да допринесе до хранител производствената сигурност. Също така са необходими усилия за повишаване на прозрачността и предоставяне на допълнителна информация за целите на взимането на решение тази година и как проведе 71-то си пленарно заседание в Интерлакен през Целта беше изграж... постигането на устойчивост в цялата верига. Целта е да има общо приета дефиниция на устойчивостта. И как очаква да приветства делегация на Европейския съюз. Като международен стоков орган за памук и текстил и, и как играе ключова роля а, за постигането на целите на сектора на памука е, в интерес на Европейския съюз ще бъде да се присъедини към семейството на ИК как. С това приключвам своето изложение. Благодаря ви за вниманието. Well, thank you very much for this uh, presentation. Много благодаря за това изложение относно ролята и мисията на ИКАК. Сега нека да чуем представителите на заинтересованите страни, а именно Асоциацията на производители на памук, господин Таверние. Къде е той? Ето го, имате думата. Благодаря ви. Искам само да подчертая, някои развити от последните няколко години. През сезона 2010-2011 година Индия забраняваше износа. Резултата от това беше увеличаването на, на памука от 1,50 евро на 3,50 евро подобни действия от страна на правителството трябва да бъдат е, избягвани и ние трябва да се борим срещу подобен вид действия. Ето защо и как е, е отлично, най-доброто място, най-добрата организация, където може да се борим срещу подобни действия. През този сезон 2011-2012 година Индия отново наложи забрана за износ. Като резултат е, че а, местните цени падат с 50% и в резултат на това местната индийска преработваща индустрия може да закупува много по-ефтино суровината си в сравнение с нейните конкуренти в основната част на света. Това, както виждате, е нелоялна конкуренция. И отново в този случай органи като ИКАК са от изключително голямо значение, защото те могат да повдигнат подобни, тези, този вид въпроси и да се борят срещу действията на правителства като това на Индия. Благодаря ви. И така, нека да преминем към разискване. Първото искане за думата е на господин Келер от Зелените. Sorry. You'll be next. Съжалявам, ви ще сте след това. Госпожа Келер, благодаря ви. Благодаря за много интересното представяне. Последното казано ваше за това как може да се предотвратят забраните за износ, като например в Индия. Как точно и как може да се бори срещу подобен вид ограничения? Много добър въпрос. Може би ще е по-добре да изслушате всички въпроси. Visual procedure to Председателят, така е процедурата наистина да се изслушат всички въпроси, след което отново даваме думата на ораторите. Okay. Um... The ICAC is... Доколкото разбирам и как се съсредоточава върху държавите производители на памук, но имаше и някои оплаквания срещу някои вносители на памук в Европа от а, една германска организация, която се свързва с а, националните контактни звена. Имаше профили подадени срещу Германия, Франция и Швейцария и тези оборот бях прети в съответните държави, става въпрос за неспазване на задължението относно правата на човека. В момента тече процес на медиация и се питам дали и как е запознат с този процес и също така дали сте съгласни с подобна процедура за оплакване към националните контактни звена на ОИСР? Дали имате някаква връзка с националните звена на ОИСР или пък може би имате ваши собствени национални звена? И ако е, такива звена съществуват, кой може да се а, обръща към тях? Също така имам въпрос дали имам представител на комисията, който е във връзка с тези звена. Имам също така и въпрос към комисията. Какво очаквате от членството ни в ИКАК? И още един въпрос. Как точно парламента ще взима участие в вземането на решение на това равнище? Благодаря ви. Председателят. Уилям Дартмаут има думата. It is, um, it is, it is Да, сега вече ми микрофонът ми е включен. Благодаря за много интересното представяне на представителите от ИКАК. Не разбирам защо точно представител на германското правителство прави представяне от името на ИКАК. Може би ще уточните това в отговора си. Разполагам със списък на членовете на Международният конститутивен комитет по памука и отбелязах, че в представянето според представянето е близо в 100 държави по света се, се отглежда памук, но в Международния комитет членуват едва 42 държави, сред които е и Финландия, както и Германия. Не съм много сигурна дали тези държави са производители на памук, но е сигурно, че има държави производители на памук, които а, а, не са членове на организацията. Има други, които са членове на организацията, но може би не произвеждат толкова голямо сериозно количество памук, така че и това е въпрос, който бих искал да бъде изяснен. изяснен. Освен това ми се струва, че състава на комитета е доста ексцентричен, но ако понебрежим този факт, забелязвам, че 42-та държави членки на ИКАК са всъщност са държави. Сред тях също така има и 8 държави, които са членове на Европейския съюз, от които и Германия. най-важното, което искам да кажа на всички, които слушат и гледат и най-вече на представителите на комисията, е факта, че Европейският съюз не е държава. Европейския съюз не разполага с правната, правните прерогативи на държава, нито пък има легитимността на държава. непрестанно се правят опити да се даде повече легитимност на Европейския съюз да се превърне в такава национална държава. Но както вижте, всички тези опити се провалят с резултатите от референдумите в Франция и Холандия, две от държавите основателки на Европейския съюз и както знаете, на тези референдуми проекта за конституция беше отхвърлен. Ето защо мога да кажа от името на нашата политическа група, че ние имаме много сериозни съмнения относно това предложение. Според нас това е поредният опит на Европейския съюз нелегитимно и без всякакво право да си присвоява правомощия на държава, присъединявайки се към ИКАК. Въпреки, че Европейския съюз на практика напълно не притежава легитимността да го стори. Cutaș, SND. Uh, mulțumesc, uh, mulțumesc, domnule președinte. Благодаря, господин председател. Сега, най-напред, като докладчик сянка за моята група, искам още от първото, първия момент да кажа, от първия момент, че ние а, подкрепяме нашето включване в консултативния съвет, защото ще под... можем да говорим с един единствен глас по този начин. Ще се опитаме да прилагаме една и съща политика по памук в целия Европейски съюз. Но, като каза и Даниел Каспари, ще имаме по-голяма тежест в тази сфера. Що се отнася до мисията на съвета по памук, мисията е да се подкрепят правителствата в това да разработват разумна политика на световно ниво. В същото време трябва да се осигури прозрачност за промишлеността по памука. Имам предвид прозрачност на световно ниво. Тоест, когато Европейския съюз стане член на този консултативен съвет, ние ще можем да упражняваме истинско влияние върху страните, които експлуатират деца все още, които използват детски труд в помощните полета. Ние трябва да правим всичко възможно, за да убедим тези страни да се откажат от такива практики. Поради тази причина искам да отправя въпрос към представител на ИКАК. Колко дълго ще трябва да чакаме да се проведе дебат по тази тема? Колко ще трябва да чакаме за да се стигне до една програма, до един дневен ред, който да забранява експлоатацията на деца и на детски труд от членовете на ИКАК. Благодаря. Председателят отново говореше без микрофон. Ние сме част от Международната организация по суровините в тази връзка. А, това на първо място. На второ място търговската политика а, в момента е изключително правомощие на съвета, т.е. Европейския съвет, а съюз трябва да бъде член на ИКАК, за да може да защитава интересите на съюза като търговска сила. Добре, сега връщам думата, давана отново на госпожа Груман, която, между другото, се представи като представител на ИКАК, а не като представител на германското правителство, а тъй като ИКАК включва и някои служители от националните правителства – не можем да се изненадваме от този факт. Именно, че сред нас е някой, който уточнява, че принадлежи и към правителството на една държава и работи в за и как. Но, добре, госпожо Груман, имате думата, за да отговорите на въпросите и да коментирате коментарите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за пояснението. Точно това щях да кажа. Опитах се да поясня в началото, че не се изказвам от името на германското правителство, не говоря от името на правителството и мисля, че тъй като получихме поканата в последния момент, аз бях човека, който се съгласи да присъства в вашата комисия и да говори по тези въпроси. също така, във връзка с жалбите на някои неправителствени организации, за контактните точки и ОИСР. Не мисля, че има формализирани взаимоотношения между лицата за контакти и ОИСР или пък между националните съвети по въпросите на памука, но в същото време искам да кажа, че и как работи по въпросите с детския труд. Изготвяхме доклад 2008-2009 година Проведохме две заседания, на които присъстваха и представители на МОД, УНИЦЕФ и Министерство на труда в Съединените щати. Е, направихме workshop за най-добрите практики, за веригата на стоеността на памука. Също така подчертахме и всички въпроси, свързани с детския труд, но а, и как не е правоприлагаща организация. Ясно е за всички, че ние работим по повишаване на информираността, по установяване на диалог по тези въпроси. И както споменах по-рано, когато говорим за експертните панели Имаме различни панели, говорим за различни аспекти, за обществения, социалния, економически, екологичния аспект, работим и по обществените аспекти, които са свързани именно с детския труд, обитаваме се да събираме информация. Детския труд присъства в програмата на всяко пленарно заседание от 2009 година насам. И, както казах, тези въпроси са свързани с, с устойчивостта и детския труд е само един от аспектите. По отношение на вашия въпрос за членството на държави, които не произвеждат памук, както казах, това не е организация на памукопроизводителни страни, а по-скоро искаме да съчетаем производителите, потребителите и търговците на памук. Uh, Но искаме да произвеждаме допълнителна стойност е, и за производителите, и за търговски отрасъл. И председателят, ако ми позволите още един въпрос във връзка с международните организации за суровините, защото там вие, е, отново вие споменавате и, и търговците и потребителите и да речем случая с какаото. Един случай, който е много показателен от съвсем близкото минало. И сега, господин Таверни, ако може вие да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени пряко на вас, както и да коментирате бележките, които бяха направени. Сега, тук възникна въпросът за забраната за износ от страна на Индия. Индия е член на ИКАК. И благодарение на този информационен канал можем да лобираме сериозно пред министерствата в Индия да се откажат от подобни действия. Този сезон действахме по този начин с доста положителни резултати, защото те вдигнаха забраната преди около 3 седмици, мисля. Така че, да, това е начина по който работим. Uh, Добре, сега даваме, давам думата на комисията. Господин Муси, имате думата. Uh, uh, Един въпрос поне имаше, пряко зададен на вас. Колко ще струва на Европейския съюз да стане член на тази организация и каква е добавената стойност? Всъщност, комисията се представлява от Матио Кит. Сега въпросът, който беше задаван най-често, беше какво очакваме от и как и защо искаме да се присъединим към нея. Може би трябва да ви дам актуална информация за това, докъде сме стигнали с членството. Ние все още обсъждаме това членство. Обсъждаме го между комисията и съвета Очакваме през юни, когато се срещне стоковата група в съвета, да се обсъди въпросът. Единственият нерешен въпрос по отношение на членството в организацията е вноската. Вноската предстои да бъде уточнена, защото когато се присъединим към организацията, ще се присъединим към Европейския съюз, така че ще плащаме една вноска, вместо всяка държава членка да плаща своя вноска. Така че точната сума все още предстои да се уточни. И тя ще зависи, тя ще се определи възоснова на това, което плащахме е, като 9 отделни държави членки. При всички случаи е, колективното членство ще струва по-ефтино от индивидуалното. Ако всяка държава плаща 200-300 хиляди, членството на други органи е от няколко стотин хиляди до милион и както беше посочено Европейски съюз вече е член – на другите стокови съвети. Що се отнася до ползата, ясно е, че имаме изключителни търговски компетенции в тази област, така че Европейския съюз има изключителна компетенция. С други думи, ние седим на една маса с производителите, потребителите и търговците. С други думи, по този начин ние имаме глас и този глас ще може да се чуе. Също така искам да посоча, че сега нека само да приключа с участието в преговорите и присъединяването към ИКАК. Очевидно, ние тук провеждаме първа дискусия, но след като съвета даде одобрение, ще се, е, парламента ще трябва да даде и своето становище, както е по при членството във всички стокови органи. Полезно е да помним, че подкрепата на Европейския съюз от гледна точка на помощта за развитие в сектора памук е значително. В това число е подкрепата на държавите членки. Общата подкрепа на Европейския съюз, т.е. комисията през държавите членки, възлиза на около 300 милиона евро. С други думи, доста сериозна помощ за развитие и това е една от областите, в които ще има полза от членството. Ние ще бъдем член на организацията и ще можем да настояваме за различни реформи, свързани с правата на човека. И продоволствената сигурност като важен въпрос за развиващите страни. Може би си заслужава да отбележим, че беше направена оценка на нашата подкрепа към страните от АКТБ и стоковия сектор. И фактът, че вече работим активно в тази област, говори за това, че ние сме надежден участник в областта и нашето членство, както беше споменато от представителя на ИКАК, е нещо, което би се приветствало от ИКАК и нещо, което представлява интереси за нас. Повдигнатите въпроси според мен получиха отговор. Ако има обаче допълнителни въпроси, ще отговоря с радост. Let's give the floor back to Daniel Kaspari to close this discussion. Даниел Каспари ще а, обобщи дискусията. Искам да благодаря на докладчика за изложенията и коментарите. Мисля, че можем да вървим напред. Благодаря. Благодаря. Проекто докладът ще бъде разгледан на 20-21 юни, следващото задание на комисията. Преминаваме към 15-та точка в дневния ред. А благодаря и на гостите. Сега точка 15. Проект за резолюция предложение за резолюция относно последствията на кризата в сектора на кожевската промишленост в Европейския съюз. Разглеждаме проектостановището под формата на писмо. Поводът е писмо от Кристияна Москардини. Писмото е включено в папката с материали. Ако се приеме, ще бъде изпратено на председателя Шулц и другите институции. Давам а, думата на Даниел Гас Каспари, който ще представи въпроса. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Госпожа Москардини в съответствие с член 120 от правилника за работа представи резолюция за европейската кожарска промишленост. Резолюцията е за сектора, който е засегнат сериозно от кризата, но от друга страна обхваща около 300 фи, около 3700 предприятия с годишен оборот от 10,6 милиарда и 52 хиляди работници. Проблемът е, че сектора страда от множество проблеми, липса на суровина, много е труден достъпът до суровата кожа, цената и бележи сериозни колебания през последните години. Има сериозни доставчици, които се опитват да повлияят върху цените. Освен това, има проблеми, свързани с ДДС, които не съответстват на правилата на СТО. И разходите в Европейския съюз са много по-високи, отколкото в други страни. Така че особено пречистването на отпадните води са много, е, струва много по-скъпо в сравнение с страните, в които водата просто се излива непречистена, така че докладчикът призовава съветът и комисията да обърнат внимание на този въпрос много бихме искали да изпратим послание на другите институции. Искаме да видим, ако реагират другите институции, как ще реагират. И след това ще обсъдим въпрос отново в нашата комисия. Секторът е специфичен, но заедно с това той е красноречив пример за това, как, за това, че трябва да помагаме на малките средни предприятия – благодаря за тази възможност точката да бъде включена в дневния ред. Предлагам ви да постигнем споразумение в комисията. Благодаря. Писмото е очевидно. То говори само за себе си. Има ли коментари? Няма. Представителят на комисията, заповядайте. Благодаря ви. Всъщност нямам коментари. In case of uh, questions, of course, but otherwise I have no comments. Разбира се, ако има въпроси, ще отговоря на тях, но нямам коментари. И така продължаваме с дискусията по ратификацията, но всъщност АФЕТ е водещата комисия. Um... Ние само ще дадем становище. Започваме с създаването на инструмент за партньорство с трети страни. Както знаете, този инструмент доскоро беше в нашите правомощия, но наскоро ни беше отнет. А, точка 17 е свързана с определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност. Това е хоризонтален законодателен документ. Докладчик и по двата документа е колегата Лайма Уичия Андрикейне от НБ и давам думата. Благодаря ви, господин председател. Нашата комисия трябва да представи становище на комисията АФЕТ за предложението на регламент на Европейския парламент и съвет, с който, както казахте, създава инструмент за партньорство с трети страни. Както добре се изпомняме, първоначално Нашата комисия беше водеща по комисия по това законодателно произведение, но комисията по външни работи успори нашите правомощия и нашата компетентност относно това законодателно предложение и конференцията взе решение за правомощията и съгласно на това решение правомощията на Инта е относно член първи, две останалата част зависи от комисията по външни работи. Ето защо становището ни по този доклад ще бъде представено съгласно член 50 от правилника за дейността на парламента. Нека сега с няколко думи ви представя самият инструмент за партньорство. Това е един от елементите за въж... на външна дейност на Европейския парламент. Става въпрос за периода 2013-2020 година като бюджета, който е делен от около 160 милиона евро годишно. Целта е развитието на сътрудничество с, с, с трети страни, като се основава основно на двустранно сътрудничество и целта е да се превърнат в стратегическо пар, партньорство за Европейския съюз, страни като Китай и страните от Ниска Америка, например. Основната цел е да се справим с основните световни предизвикателства в контекста на стратегията Европа 2020 година. инструмента за подчерта обаче съществуват и други инструменти, като инструмента за съседство, инструмента за предпредставителна помощ. И всички тези инструменти ще продължат да да съществуват и за период 2014-2020 година. Общият бюджет, който е делен за целият пакет е от 56 милиарда евро за цялата многогодишна финансова рамка. А инструмент за партньорство е около 15 милиарда, инструмент за партньорство ще бъде някъде над 1 милиард евро. Let me, let me, let me stress, let me point out. Искам да подчертая, че позицията ми и разбирането ми е, че аспектът, свързан с външната търговия, далеч надхвърля този един член, който ни беше отделен, отреден мерките и принципите за прилагане на инструмента за партньорството, както и ролята на парламент в взимането на решение, са основни принципи за успешното постигане на целите, свързани с външната търговия. А целта, разбира се, е да се подобри достъпът до пазарите и да се подобрят условията за дейност на европейски предприятия. Ето защо аз реших да предложа изменения, които надхвърлят компетентността на нашата комисия, тъй като смятаме, че тези предложения могат да се окажат полезни и приемливи за колегите от ам, ам, групата по работи. Ще се срещна с докладчика на АФЕТ, господин Марио Мауро, и се надявам той да подкрепи измененията, които аз ще предложа. Целта е парламент да гарантира доброто функциониране на този нов инструмент. Ето защо аз предлагам 35 изменения. Всичките те са свързани с международната търговия. Някои от тях са хармонизирани с инструментът за сътрудничество. Те също така след, се вписват и в предишните инструменти, с стратегията Европа 2020 година и други европейски политики. Важно е така да подчертаем а, значението на това, че и двата законодателни органа, Европейския парламент и съвет, участват в стратегическото развитие на процеса. Ето защо аз предлагам определени, да има определени области на сътрудничество, както и определени бюджети, които ще се отпускат. Измененията на тези елементи ще се извършват чрез делегирани актове, а отделените средства за периода 2014-2020 година е част от регламента и се определя в точни нища в приложението. След това комисията ще има възможност да чрез делегирани актове да прехвърля средства между различните програми. Също така да подчертая важността на елементите международна търговия а именно това, че инструментът трябва да принася за засилване на международната конкуренция и да подпомага борбата срещу протекционизма, да подпомага защитата на търговски интереси на Европейския съюз, да подкрепя малките и средни предприятия. В едното изменение също така предлагам да се намали броя, да се намалят броят на несъществените елементи от 20% от 10%. Според нас предложението се запази равнището 20% прекалено високо и ние не сме съгласни, че това, според нас това няма да а, доведе до довеждане на годишните индикативни да постигне целите заложени на годишните индикативни програми. Ще се радвам да чуя мнението на колегите и също така да получа предложение за мнение от вас, за да постигна добър компромис по това предложение относно общите правила за прилагане на инструментите на Европейския съюз за външна дейност, бих искала само да отбележа, че тук предлагам 19 изменения и отново спазвам насоката предприята в инструмента за партньорство, тук също смятам да предложа намаляване на дела на несъществените изменения в многогодишните индикативни програми от 20 на 10% по същите доводи, изложени преди малко. И също така предлагам в член 9 списъкът с държави, които могат да се възползват от този инструмент, да са основно развиващи се страни, които допринасят сериозно за международното, международната търговия. Относно член 16, предлагам да предвидим по-ранна дата за междинният доклад за оценка не по-рано от 30 юни 2017 година. Тази другата предлагам е точно по средата на програмния период. И доколкото разбирам, едно по-рано, една по-рана оценка на процеса на прилагане може да се окаже неуместно, защото няма да стане точно време за адекватно да прилагане на мерките през втората част на периода. Също така се предвижда и годишна оценка, а не оценка на всеки две години, както предлага комисията. Това е всичко от мен. Както вече казах, ще очаквам с нетърпение да получа предложения за изменение от вас до 12 на обяд на 1 юни и с ми казано до петък тази седмица. Ще гласуваме на 20 и 21 юни следващото съседание на комисията. Благодаря. Thank you. Uh, Let's open the discussion. Благодаря. Нека да започнем с дискусията. Госпожа Кели от Зелените. Благодаря ви. По-скоро имам коментари от общото естество. Мисля, че ако създаваме финансов инструмент и го наричаме партньорски инструмент за сътрудничество с трети страни, трябва да подчертаем повече аспекта на партньорство. Става дума за сътрудничество. И мисля, че трябва да се ударението върху популяризирането и преследването на търговските интереси на Европейския съюз не е правилният инструмент за сътрудничество. Тук имаме друга ситуация. Даваш нещо и получаваш нещо. Тоест, ако говорим за инструмент за външна политика, тук е елементът, който е важен е сътрудничеството и него трябва да подчертаем, а не толкова интересите на Европейския съюз, защото трябва да видим какво смята и нашия партньор в името на общия интерес. Е, uh, no е, мисля, че трябва да чуем най-напред комисията и след това ще дадем думата отново на нашия докладчик. Госпожа Перес от комисията има думата. Благодаря, господин председател. Всъщност давам думата на нашия колега, с който работим в много тяско сътрудничество, господин Матиос. You, Благодаря. Казвам се Елиас Матюс от е, Европейската служба за външни дейности. Само някои коментари по бележките, които бяха направени, измененията предложени от докладчика. Не по всяко изменение по-отделно и подробно, а по-скоро да отговоря общо на някои от поставените въпроси. Ние смятаме, че основният нов елемент в е, този пакет от инструменти, който се предлага е всъщност наистина инструментът за партньорство. тъй като той има глобално измерение, за разлика от ICI и ICI+, които са географски ограничени. По този начин подчертаваме и Европейската стратегия за 2020 година във връзка с външните дейности, за конкурентноспособността, но и за партньорството с всички държави по света, както и борбата с глобалните предизвикателства, като енергийната осигуреност и климатичните изменения. Според нас този инструмент липсваше в цялостния пакет инструментариум, така че по този начин се запълва една празнина. По този начин ще си сътрудничим с страни, които са стратегически за интереса на ЕСЕ. Това може да е всяка страна по света, но най-вече у тези страни, като Съединените щати, Япония, Канада, Индия, стратегически партньори, с които може би случайно водим преговори за нашите търговски взаимоотношения. Така че по този начин ние ще имаме подкрепа а, и към тези дейности и няма да започнем от нулата, що се отнася до приоритетите, които сме набелязани, набелязали. Ще имаме ни рамкови споразумения, планове за действие с тези а, държави, както и различни цели, които са идентифицирани. Например, в тази връзка, във връзка с партньорството. И трите цели които са набелязани, например, външните измерения до 2020 година при работата на ЕС, на второ място образа на Европейския съюз по отношение на дипломацията и може би втората цел е най-важна, именно подобряването на достъпа до пазара и подобряване на търговските възможности за е, европейските партньорства но също така и подсилването на стопанската дейност и регулаторната дейност, която е много важна по отношение на всяка една конвергентност или дейност по сътрудничество с трети страни във връзка с създаването на една по-сигурна среда. Мисля, че всичко това беше споменато. Финансовия пакет е сравнително скромен 1,1 милиарда евро, така че ще трябва да има много важна приоритизация, а също така и комплементарността. Това е нещо, което за нас е много близко до връзка с финансирането, конкурентоспособността, малките и средни предприятия. Всички тези въпроси се разглеждат много близко във връзка с комплементарността и синергиите а, и много са важни за нас тези изменения, които са свързани с синергиите и с консултантската дейност. То тези въпроси всички възникват в предложените изменения. Така че това бяха няколко думи да отговоря съвсем общо на тези предложения. Да, добре в такъв случай, нека... А, извинявайте. Нека някой коментари да направи моя колега от Генерална дирекция АВКО. Бруно Гуиен, комисия. Добър ден, аз съм Бруно от Европейската комисия. Искам да направя само няколко коментара относно два, два за изменение. За нас е важно да ни бъде оставена гъвкавост например по отношение на това дали ще бъдат 20% и 10%, за да можем да прехвърляме средства, след като вече бюджетът е бил гласуван. За нас е важно, че ние се радваме, че има такава гъвкавост и че за този писък на гъвкавост вече дали ще бъде 10 или 20%, ще го стим допълнително. Второ, относно акцента, който поставяте върху държавите, които се справят добре, които имат добро поведение, така да се каже, по отношение на околната среда и човешките права. Съгласен с тази идея, но мисля, че малко ще ни бъде по-трудно да определим кои точно са тези държави. Бяха двата ми коментара. Uh, благодаря. В такъв случай даваме думата отново на нашия докладчик за финални бележки. Благодаря ви, господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички онези, които допринесоха към тази дискусия. Сега по отношение на въпросите, които бяха повдигнати. Този инструмент най-вече служи за постигане на целите и ценностите на Европейския съюз и тяхното популяризиране по света. Този инструмент ще трябва да води до постигането на ясните цели, които са договорни на политическо ниво. И в същото време знаете, че целите на Европейския съюз те, те трябва да бъдат набелязвани, да се упражнява надзор и контрол, както на национално ниво, на ниво партньорство, регионално и местно ниво, както и да се следи за развитието на гражданското общество. Не виждам някакво противоречие тук, но още веднъж ще разгледам своите изменения и а, ще се срещна с господин Мауро, докладчика от а, АФЕТ. за да можем да обърнем внимание на всички въпроси. Надявам се, че ще успеете, казва председателя. Uh, okay, this this, uh... Добре, по този начин приключваме с тези дебати по 16 и 17 точка за протокола. Крайният срок за подаване на изменения е 14 юни и за двете становища. А, извинявайте, 1 юни. Четях си другата колонка в документите. 1 юни за Инта и за двете становища, както съобщи нашия докладчик вече. Е, сега отново следват общи разисквания по две други становища. разглеждане на проектостановищата, които може да намерите в своите папки. Този, път за Юри. Това е водещата комисия. Но докладчика го няма. The... В такъв случай нека да дадем думата на комисията по точки 18 и 19. Госпожа Симеонов, госпожа Космидис. Кой ще се изкаже от името на комисията? Заповядайте, имате думата. I'm Клина Симеонов from... Uh, благодаря. Аз съм Калина Симеонов от Генерална дирекция Маркт. Мога и по двата въпроса да се изкажа. И аз имам draft opinions, so you could comment on them. Do you agree with them? А, може да коментирате проекто становищата, съгласна ли? Имахме възможност да се запознаем с тях, което ни помогна. Имам няколко коментара. Ще ги направя заедно, защото предполагам, че онова, което представлява най-голям интерес за вас е докладите за отделните страни, позицията на комисията е ясна. Акцента на предложението е върху секторите, които експлуатират невъзобновяеми ресурси, което съответства с е, инициативата EIT и закона Дот Франк в Америка. Проектостановището предлага значително удължаване, но комисията е против разширяване на обхвата, тъй като за нас е много важно да постигнем компромис с съвета. Там подходът е по-консервативен. Също така предложението съдържа клауза за преразглеждане. Цена е да се разгледа доколко е възможно това. Това е предложено заедно с най-чувствителните сектори. Според нас това е добивната и е, дърводобивна промишленост. Освен това, ако правилно разбирам, проектостановището предлага различен режим, при който някои сектори ще трябва да внасят доклади по страна, а в други случаи по проекти. Това ще доведе до несъответствия. Има и друго предложение за разширяване – фирмите, според докладчика, трябва да представят допълнителна информация към предложеното. Комисията постави акцент върху необходимостта от постигането на справедлив баланс, т.е. да се повиши прозрачността и доброто управление, без, да се, без това да е в ущърп на конкурентоспособността на европейските фирми. Необходима е чувствителна информация, което застрашава конкурентоспособността на фирмите в момент, в който големи фирми в други страни не са предприели подобни стъпки. Тук имам предвид Азия, но не само Азия, защото дори САЩ не са приели изпълнителните мерки към закона Дот Франк. Ето защо бихме, ние смятаме, че има опасност от несъответствие между различните режими за представяне на информация. Следователно, предприятията ще трябва да внасят различни предприятия. Следователно, комисията би предпочела подход Комисията би предпочела някакъв вид взаимно признаване, според нас най- доб, най-добрия вариант е създаването на глобални стандарти вместо да създаваме тежки, да предвиждаме тежки изисквания за фирмите. И третото, прагът за същественост Има нужда от пояснение. Смятаме, че информацията не е съществена за трети страни. Онова, което е може би важно за големите многонационални фирми, не е значително за по-малки предприятия. Ето защо изхождаме от позицията на трети страни. Целта е да поискаме предприятията да предоставят максимална информация, която са дали на третите страни, за да могат организациите на гражданското общество да ги държат отговорни и за да видят какво се е случило с средствата. Заедно с това прага на същественост е полезен, защото разкриването на огромни е, суми е, не би способствало за яснотата. Друг важен момент е свързан с изключенията и освобождаванията. Предвидили сме ограничено освобождаване само за ситуации, в които има риск за служителите е при, евентуални, при евентуално наказателно преследване. Ние не искаме да даваме карт бланш на диктатури от третия свят или пък правителства, които искат да приемат подобно законодателство, за да избегнат прозрачността. Това не е идеята. Идеята, което действително съществува нещо, което да застрашава отделните служители на това е, което представяме като идеи. Ако в, в краткосрочен план има преразглеждане, можем да приемем да се отчита само съществуващото законодателство. consider this point, but at this point, stage we, we stick to our proposal. Thank you. Thank you. Благодаря за вниманието. Председателят. Благодаря. С ваше позволение, господин председател, ще взема думата след господин Шоуц, тъй като ще се изкажа в качеството като докладчик в сянка. Uh, благодаря, господин председател. За нещастие скоро, току що променихме дневния ред. Аз се бях подготвил да се изкажа утре сутрин, бях на друга комисия. Съжалявам, че изпуснах началото на разискването, но все пак благодаря, че ми давате възможност да обърна вниманието на няколко елемента. За да стане съвсем ясно, искам да кажа, че като цяло следваме позицията на водещата комисия АФЕТ. Um, uh, Извинете, говоря за друга директива. В момента разглеждаме точка от дневния ред 18 и 19 и водеща комисия по тези доклади е Юри. Да, вярно е Юри е водещата комисия и ние се опитваме всъщност да следваме насоката на комисията по външни работи. И по мое мнение се опитваме да разширим упражнението по обхвата. Доколкото разбирам, комисията се опитва да отговори на тази наша позиция. Но аз опитвам да обединя позицията на различните комисии на Европейския парламент и целта ни е да се шири обхвата. Целта ни е прозрачността да не засяга само самата добивна промишленост, но да се работи за засилване на, на прозрачността и в други области, като например дърводобива и други. И пак казвам, основната ни цел е постигане на по-голяма прозрачност. Бих искал да поканя и останалите докладченци в сянка да поставят своите мнения, за да видим как можем да изготвим становище по този въпрос, но виждам, че само една от докладчите в сянка присъства. Не... Трябва също така се съобразяваме и с графика на Юри. И целта ни е да гласуваме на заседанието на нашата комисия през юни. Думата има докладчика в сянка на НП. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на господин Шолц и на представителята на комисията за разясненията по това доста технично, техническо досие. Съгласна съм напълно, по същество трябва да се увеличи прозрачността във всички, всичките спечелят от това. А относно условията за постигане на това и измененията на директива 2004 на колончета 109, мисля, че може да се, допълнят, да се допълни това предложение с няколко изменения. Струва ми се, че едни същи въпроси се обсъждат във всички запитани комисии. Така, например, смятам, че е много важно да се даде точно определение на понятието проект в тази директива и аз ще подам изменение с, с тази цел. Бих искал също така да изясня още нещо с докладчика, а именно въпросът е дали трябва задължението за докладване да се прилага за всички промишлености. Аз не мисля, че трябва такова задължение да се налага незабавно. Мисля, че най-напред можем да се уверим в правилното прилагане на директивата по отношение на добивната промишленост и дърводобивната промишленост, да си извадим съответните полуки и евентуално, при евентуален преглед на директивата да разширим задължението за докладване и към други промишлености. Също така имам известни съмнения относно изключенията за предприятията в сектора на дърводобива. Да и нека относно изменение второ на докладчика, то има своите основания, но ми се струва, че може да бъде използвано от, за собствените им цели от страна на представителите на промишлеността. И накрая смятам, че трябва да предвидим една съобхватна оценка на въздействието. Това са основните елементи се надявам да, да ги обсъдим с господин Шолц. И така отново се връщаме към докладчика, чухме мнението и на представителите на комисията, и на Токи Сейфи. Това бяха възражения общо взето срещу вашето предложение за увеличаване обхвата на задължението за докладване и оповестяване на информация. Сега бихме искали да чуем вашия отговор. Благодаря ви, господин председател. Естествено, изслушах внимателно всички бележки. Искам тук да засегна два аспекта. Нещо споменато от колегата Сайфи. Да, разбира се, че трябва да се преборим с този страх, с това опасение, да прикачим програма към програма, да се работи страна за страна и да се правят тези сравнения. В същото време обаче искам да кажа, че ако искаме да започнем с това начинание и още от самото начало решим да не се тръгне в по-широка насока, което беше обсъдено и с другите комисии, т.е. да имаме общ подход на Европейския парламент към целия въпрос, свързан с прозрачността. И по този начин да се провери къде са истинските интереси на държавите членки и къде са интересите на комисията защото тези различни позиции, които разбирам съществуват до този момент, могат да дадат възможност да се напредне при създаването на повече прозрачност и взаимно сътрудничество, както и взаимното създаване на рамки за действие на големите предприятия включително и по-големите, които са в фокуса на нашето внимание, както и по-малките предприятия, които трябва да бъдат включени в една бъдеща директива. Но може би това е възможността да се навлезе в по-големи, по-задълбочени детайли и да се работи по-тясно между докладчиците в сянка. По този начин приключваме общото разискване. Крайният срок за изподаване на изменения е 1 юни на обяд и за двете становища. С това обявявам края на днешното заседание. Господин Марти Каус, не, не, не искате да се изказвате. Добре, в такъв случай ще възобновим заседанието утре. А, добре, нямате достатъчно публика явно. По тази причина ще отложим съобщението. Утре започваме отново в 9 часа. Имаме все още много неща, които да разгледаме, така че ще трябва да започнем работа утре в 9. Благодаря ви.